Продължаваме заседанието на нашата комисия. И днес след обяд ще разговаряме с Марко Павич. Добре дошъл. Той е министър на регионалното развитие на фондовете на Европейския съюз, действащ председател на съвета относно приоритетите на хрватското председателство на съвета. Господин министър, за нас е удоволствие да ви приветстваме с добре дошъл за тази размяна на мнения. Знаете, шесте месеца, които ни предстоят, ще бъдат много интензивни като работа и като решения. Вие поемате председателството на съвета в един изключително важен момент, защото преговорите по многодишната финансова рамка трябва да продължат в съвета, след като финландското председателство направи едно предложение, което е за Европейския парламент неприемливо. Предложение, което ние отхвърляме. Ние отхвърляме глобалния бюджет, който беше предложен, както и целенасочените съкръщения в определени политики, по-конкретно политиката за сближаване, което е в нашия ресор. Ние многократно повтаряме, че това е че след като има нови цели, нови задачи, трябва да има и нови средства. И като си има предвид, че новите цели са многобройни, предвидените средства, за съжаление, намаляват. Тук е много важно да се обсъди метода на преговорите и прочутата преговорна котия с която се запознахме и която не зачита принципите на съвместното взимане на решение, така както са заложени в договорите. Съветът в известен смисъл трябва да си даде сметка за тези правомощия и да не се опитва да пренебрегва нашите правомощия, тъй като това не се допуска от договорите. Председателския съвет на последното заседание в Страсбург взе решение, след което нашата, координаторите в нашата комисия решиха да преустановят окончателните трилози. Нашето решение е да замразим политическите трилози. Но това не изключва и това е нашата воля да продължим да работим с, председат, с хрватското председателство в технически средства – и в срещи под други форми, за да постигне максимален напредък и за да могат регионите в очакваните срокове да получат необходимите разпоредби. Но ние се подготвяме за всички варианти, защото не можем по, под причини за кратки срокове да приемем каквото и да било. ние ще приемем от съвета бюджет, който да е на нивото на очакванията и очакваме също така от съвета да определи своята позиция по различните е, регламенти, които не са част от преговорната котия. Тази сутрин проведахме много дълъг разговор с комисаря Ферейра и разговаряхме подробно за механизма за справедлив преход. И ние трябва да работим по този механизъм съвместно и очакваме с голям интерес вашата позиция по този въпрос. Бихме искали да знаем дали можете да ни кажете по какъв начин възнамерява вашето председателство да работи по това досие? Как вижда вашето председателство този механизъм и а, арбитража до, до връщането му в комисията? Нашата комисия е водеща комисия. Тя ще извърши своят законодателна дейност, след което ще се запознаете с позицията на комисията и парламента. По време на, на първата половина тази година вие поемете председателството на съвета. След вас идва Германия Приоритетите на вашето председателство са включени в документа на председателството, заглавен Силна Европа в свят изпълнен с предизвикателства. Вътре са включени ангажименти за полагане на усилия за балансирано регионално развитие и за глобално споразумение последваща многогодишна финансова рамка. Предстоят много формални и неформални средства за повишаване на видимостта на регионалната политика и трябва да кажа, че аз съм много удовлетворен от вашето решение да организирате неформален съвет по сближаването, както и съвет по общи въпроси такъв един съвет по сближаването би, имало, би имал централно значение. Ще, при, ние бихме искали периферните морски региони да бъдат обект на приоритет и ще бъдем радостни да чуем вашите предложения за инициативите по въпросите на островите. И трябва да се каже, това е въпрос, който трябва да бъде сред приоритетните въпроси. Радостни сме, че сте тук. Разговаряхме с координаторите и след това с членовете на комисиите. Ще ви дам думата за встъпителни думи. След това ще има дебат. Заповядайте, господин министр. Poštovani predsjedatelju odbor, odbora парламента. parlamenta. Уважаеми господин председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент, господин Омаржи, уважаеми депутати в Европейския парламент, членове на тази комисия, дами и господа. За мен е удоволствие да съм днес тук сред вас в моята роля на министър на регионалното развитие и европейските е, фондове в е, Харватия. За мен е истинска привилегия да съм тук днес сред вас и да ви представя нашите планове и приоритети. Казвам се Марко Павич и съм министър на регионалното развитие и европейските фондове в Харватия. Нашето министерство е управителния орган във всички фондове на Европейския съюз, с изключение на Европейския социален фонд. Той се управлява от Министерство на труда в Харватия, в което също управлявах аз в миналото, така че определено мога да кажа, че имам опит в управлението на всички средства, свързани с политиката по сближаване в Харватия. За мен е удоволствие да се върна отново тук в Европейския парламент, където бях стажан през 2014. Господин Пленкович беше депутатът, с който работих. Сега е министър-председател на Харватия. Тогава се занимавах с младежката политика и проекти на трудовия пазар за младите. Доведох 30 млади тук и на посещение. Те в последствие успяха да си, наймат, да си намерят работа. Това беше през 2016. А имам магистратура в областта на климатичните промени и оттам всички обсъждания, що се отнася до Европейския зелен курс и всичко свързано с климата, включително фонда за справедлив преход, са буквално в кръвта ми. Нашата цел е да запазим Европа такава каквато винаги е била, привлекателно място за хората, където те искат да живеят и да се развиват. Хрватия е последния член на европейското семейство и за нас е чест да използваме възможността да председателстваме съвета на Европейския съюз. Ние сме и да работим за едно по-добро утре, но искаме да се е, концентрираме върху всички граждани, искаме да обхванем всички граждани. Нашето мото е да се върви напред, но да се върви напред е, обединени в различията. Неодавна ние бяхме, трябваше да се изправим пред много големи предизвикателство. Е, имаше война при нас, трябваше да защитим дома си, но успяхме да се преборим за една силна Харватия, която е част от е, европейското семейство. Ние обаче сме части от е, Юго-Источна Европа и това е важна част от нашата идентичност. Харватия има най-дългата граница външна на Европейския съюз над 1300 км, по-дълга, отколкото финландската или шведската граница. Ние сме горди членове на Европейския съюз. Радваме се, че нашите граждани могат да се радват на същото, същата свобода на движение, както не и другите членове на Европейския съюз. Много важна част от постигането на тези цели е сближаването и сближаването включително на стандарт на живот на всички европейски граждани. Считам, че европейския проект е един от нашите най-големи успехи. Позволете ми накратко да ви представя приоритетите на Хрватското председателство на Европейския съюз. Сега ще премина на английски. Четирите ни ключови приоритета. Те са следните. Европа, която свързва, Европа, която развива, Европа, която закриля и Европа с влияние. В ерата на цифровата революция Европейския съюз и неговата економика и трудов пазар са изправени пред а, световните предизвикателства и демографски предизвикателства. В подобни обстоятелства по-задълбоченото задълбочената работа на единия пазар, както и способственото за цифровизацията, инвестициите в а, а, научни изследвания, иновации и разработването на нови и развиване на нови умения са гаранции за по-добро бъдеще. Подобряването на качеството на живота на европейските граждани изисква по-нататъчно развитие на политиките, които да създадат по-добри условия на работа и на живот и също така ще допринесат за защита на околната среда и в борбата срещу климатичните промени. Ето защо ние считаме, че Европа, която развива, съдържа тази част от кохезионната политика, тема, която ще обсъдим днес. Хорватското председателство ще подкрепи едно балансирано, устойчиво и включващо развитие на Европейския съюз, което взима предвид всичките специфики и разлики и необходимости в държавите членки, техните региони, техните граждани. На следващо място са 20-те принципа на социалните права, на социалния стълб, които са много важни за развитието на нашия съюз. И така, втория стълб е Европа, която свързва съществуващите разлики в рамките на Европейския съюз по отношение на качеството на инфраструктурата, достъпността на транспорта, енергетиката, телекомуникациите и цифровите мрежи – намаляват а, и пречат на тяхното развитие и световната конкурентоспособност. За да се постигне пълна соци... пълно социално, териториално и економическо сближаване, трябва всички тези политики да са в сърцевината на развитието. Хърватското председателство ще способства за политики, които укрепват инфраструктурната свързаност на Съюза и а, подпомагат гражданите да а, комуникират, да се свързват посредством образование, култура и спорта. Следващото следващо място Европа, която закриля. Ние ще работим а, за по-нататъчната им вътрешна сигурност, като предоставяме ефективен контрол на външните граници и осигуряваме пълната оперативна съвместимост на информационните технологии, системите и а, укрепваме устойчивостта спрямо външни заплахи и хибер, а, хибридни ки, кибератаки. Ще се концентрираме и върху по-нататъчната работа върху темите свързани с миграцията и политиката на убежищата. И четвъртия стълб е Европа, която има влияние. Ние ще способстваме за европейските ценности, интереси, ще укрепим многостранността на европейската сигурност и сътрудничество в областта на отбраната и също така ще осъществим дневния ред за устойчиво развитие Обединените нации за 2300 година основна референтна точка, що се отнася до външната дейност на Европейския съюз. При а, търговията аз съм наясно, че общите емисии за всички европейски държави е 9,6%. А ако се обърнем към Китай, Индия и Съединените щати, те а, всъщност допринасят за 15%. Така че ако Европа се стреми към неутралност прямо въглеродните емисии до 2300 или а, да се преполовият емисиите в съответния срок, то тогава трябва да спрем да летим. Тогава всъщност 5-6% само ще бъдат намалени тези емисии. Така че става ясно, че трябва да имаме по-голямо влияние в света, да водим тези тенденции, но също така и да осигурим развитието на нашия съюз. На следващо място, наш приоритет е да има доверие в нас прямо международните взаимоотношения и това да се отрази и най-вече в нашето добросъседство от изток до юг и от юг до изток Европа, Западните Балкани и в най-близките ни съседи. Смятаме, че трябва да се инвестира в стабилност, сигурност, както и економическото развитие и свързаността на европейския континент. В, през май планираме да организираме конференция в Загреб – и се надяваме да постигнем подкрепа и да имаме възможност да очертаем пътна карта за държавите от Западните Балкани и начинът, по който ще се работи в следващото десетилетие. Тези четири приоритета, които споменах, е Европа, която развива, Европа, която закриля, Европа, която а, свързва и Европа с влияние, са свързани с съответните предизвикателства. Ето защо Европа трябва да и работи за ползата на своите държави членки и граждани. Нека сега да привлека вниманието ви към приоритетите на Хрватското председателство в съвета по общи въпроси. Най-важните приоритети са кохезионната политика, многодишна финансова рамска, макрорегионалните стратегии, разширяването, Европейския семестър, конференцията за бъдещето на Европа и връзките с Обединеното кралство. Искам да поставя особен акцент върху кохезионната политика, политиката по сближаване, както и за своевременното приемане на законодателния пакет за политиката по сближаване за периода 2021-2027. Всички сме наясно какво се случва в този пакет от суми и колко е важно да са добрени всички тези суми на време. И така стигам до следващата част от днешното ми представене кохезионната политика. Темите свързани с вашата всъщност с работната група в съвета по структурни мерки. Нека ви уверя, че председателството ще бъде честен брокер и миналата година бях сред вас, но сега като председателство ние се превръщаме в наистина доверен партньор, честен брокер в процеса на преговори, изграждайки консенсус и взаимно уважение между държавите членки и със законодателите. Когато говорим за коезионната политика и законодателното предложение на комисията, съвета приветства всичките тези предложения, по-конкретно регламента за общите разпоредби, регламента за коезионния фонд, за Европейския фонд за регионално развитие и регламента за интерек, както и европейския механизъм, трансграничен механизъм. И ние Считаме, че също така трябва да разгледаме предложението за механизма за справедлив преход. И днес, тази сутрин, Европейската комисия представи предложението на едно заседание на работната група на... в съвета по структурни мерки. Също така, в цялостните преговори, Харватското председателство ще но чете приоритета на тези разпоредби, които са важни за своевременното програмиране и ефективното осъществяване на, и прилагане на фондовете. Ето защо ние сме готови да стъпим на напредъка, постигнат от финансовото председателство преди нас. Считаме, че ще има своевременно споразумение по всички законодателни предложения. Това е едно силно задължение, което трябва да бъде спазено, за да може да бъде добър стартът на кохезионните програми от 2021 до 2027 за е, в полза на всички държави, членки и региони. А нека сега да кажа няколко думи по законодателните а, предложения. А, регламента за общите разпоредби. Парламента приветства нашето предложение а, и предложението на комисията. Нали, където няколко седем различни средства, фондове се, с споделено управление. С мандата на съвета виждаме, че може да се намали административната тежест и да се увеличи гъвкавостта и пропорционалността на държавите членки. Нека кажа, че може да се даде един такъв пример за Харватия в Европейския социален фонд фонд през 2013 година Харватия имаше много висока безработица 50%, а сега е 5,7% и нивото на безработицата е 15-16% с използването на гаранциите за младеща успяхме да разрешим проблема. Нека също така да подчертая още веднъж, че Хрватското председателство е готово да продължи междуинституционалните преговори на основата на сериозния напредък, подстигнат от финанското председателство. Ние ще направим всичко възможно, за да а, довършим различните разпоредби, които остават отворени а, с а, оглед на това, че трябва да се постигне споразумение в рамките на нашето председателство. Преди месец имахме заседание, както е казано тук, постигнахме съгласие, че работата и ролята на парламента не изключва техническите аспекти, така че от тук нататък ще продължим заедно работата си по тези проблеми. По Осъвременяването на Европейския фонд за регионално развитие и Козионния фонд и а, тяхната гъвкавост и пропорционалност има начин за упростяване на двата фонда в един регламент. В нашия мандат съветът ще подобри управлението на тези два фонда, като увеличи също така и гъвкавостта и пропорционността с държавите членки. Хрватското председателство вече започна техническите заседания за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, т.е. регламента за тях. И ние благодарим на финанското председателство за положените в тази посока усилия. Ще направим всичко възможно да постигнем сериозен напредък и да отчетем приоритета на тези е, разпоредби от двата фонда, които са важни за това програмния период да започне бързо и оттам и ефективното приложение на двата фонда. Регламента Интерек съветът приветства предложението на комисията като начин да се опрости сътрудничеството в рамките на и отвъд границите на Европейския съюз. С нашия мандат съветът опрости управлението на програмите по Интерек, като в същото време осигури продължаването на някои ключови елементи от настоящия период. Готови сме да продължим с междуинституционалните преговори, започнати от финландското председателство. Ще се опитаме максимално да се фокусираме върху оставащите разпоредби, които са важни за бързото и ефективно осъществяване на програмите за европейско териториално сътрудничество. И накрая, Европейския трансграничен механизъм. Съветът приветства предложението на комисията като регламент, който може да намали нежелателните законови административни трансгранични бариери. Заради сложността на предложението, държавите членки поискаха правната служба на съвета да разгледа още по-подробно документа и очакваме да получим становището на правната служба на съвета в рамките на нашия мандат и така ще можем да продължим с окончателната оценка на регламента. Парламента има позиция за този регламент и в тази позиция се обхващат много въпроси, които също са обект на загриженост от страна на държавите членки, като поясняването на доброволната то естество на инструмента и изборите, които могат да се е, направят за всеки отделен случай. И накрая, нека да кажа, че като е, председателство е, считаме, че Европейския парламент има своята роля по всички тези теми ние ще организираме едно допълнително заседание в края на март в Загреб и каним и парламента да участва. И за нас ще бъде чест да ви приветстваме и да чуем Европейския парламент по всички тези въпроси. И накрая искам да подчертая колко е важна а, за нас Важен за на... Важно за нас доброто сътрудничество. Смятам, че ние ще бъдем отлични партньори и ще постигнем значителен законодателен напредък. Благодаря ви много. Благодаря ви много. Сега ще започнем дискусията на първо място групата на социалистите. Благодаря, господин председателю, господин министър. Радвам се, че ни очертахте приоритетите на хърватското председателство и а, ясно очертахте и приоритетите, свързани с кохезионната политика. Кохезионната политика ще, влез, ще влезе в следващия си етап през началото на следващата година. По пътя ни обаче ам, има някои препятствия. Вие, като министър на регионалното развитие, се ангажирате за кохезионната политика, но за съжаление кохезионната политика не се договаря в рамките на хоризонта политика. Това става само на 50%. Останалите 50% се договарят в рамките на тази котия за преговори. Раз Делят се правомощията. Доколкото съм информирана, МФР, господин Мишел, като председател на съвета, ще участва в преговорите и кохезионната политика ще остане в ръцете на, кохезион... на Харватското председателство. Искам да ви попитам дали са водени разговори, как точно ще функционират нещата, как ще протекат преговорите. Господин Манже, нашият председател, посочи, че преговорите в момента са преустановени до края на февруари. Но ако до края на февруари нито от председателството, нито председател на съвета не се стигне е, до някакви ясни изявления, че ще стигат, че ще стига до преговори за кохезионния за кохезионната политика. Аз се говори само за фонда за справедливия преход. Нещата няма да се пълни. Ние сме обезпокоени и затова искаме да чуем от вас как според вас мандата ще доведе до сезаеми резултати в рамките на МФР. Зеления пакт беше предложен от комисията, както и механизма за справедлив преход. Да, някои държави смятат, че това е нещо положително, но никой не иска да плаща. Какви са вашите представи в тази връзка? Как смятате, че ще бъде разрешен проблема? Merci beaucoup. Pour le groupe euh, Renew, Stéphane Bijou. Merci Président, Monsieur le Ministre. Euh, благодаря, господин председател, господин министър. Изслушах това, което казахте за четирите приоритета на Хрватското председателство Европа, която се развива, Европа, която обединява, Европа, която защитава и Европа, която обединява е изключително е нещо много важно за нас, които работим в областта на политиката за сближаване. В нашите райони се установява евроскептицизъм и следов... в тази връзка е много важно да се предприемат неотложни мерки, за да се конкретизира политиката за сближаване. Вие казах, казахте, че искате да се постигне напредък по многодишната финансова рамка – за да можем след това да постигнем напредък по всички фондове. Вие говорихте за фонда за справедлив преход, споменахте Интерек. И тук искам да кажа, че Интерек е особено важен за нас в кохезионната политика, защото той има конкретно изражение във всеки от нашите региони. Това е Интерек е източник на решения за много наши граждани. И искам да спомена, че във всичките ни региони има спешна неотложност от а, а, политика за сближаване и фондовете трябва да са и по-прозрачни, и по-достъпни. Благодаря. Благодаря за групата на зелените. Никлас Ниняш. Благодаря, господин председателю. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук сред нас и благодаря, че ни представихте приоритетите на хрватското председателство. Това, което очакваме от вас е не само да бъдете добър партньор в преговорите, но очакваме от вас лично да проявите лидерство в рамките на съвета. Председателството не трябва само да играе ролята на добър преговарящ с парламента, ми трябва да сочи правилната посока. В миналото сме ставали свидетели на това, че редица хрватски правителства са се изказвали в подкрепа на кохезията и че е, за това са необходими е, средства, за да бъде изпълнявана политиката, свързана с кохезията. Нека да убедите и останалите, че за добрите ам, действия са необходими достатъчно средства. Необходимо е да се прояви доверие към Европейския съюз за това, че може да се справи с поставените задачи. Ние искаме да се окаже повече натиск, но не само това. Искаме да се напра... покаже готовност за компромиси. Нека Хрватското председателство да покаже лидерство в рамките на съвета. Надяваме се, че ще работите по тези въпроси, които сме споменавали и преди. Благодаря на колегата, който се изкажа преди мен и каза, че Обединена Европа може да е само една солидарна Европа и може да има приятели по света, само когато е силна а, вътре в себе си. В наше лице може да имате добър партньор. Пиде Франческа Донато. Франческа Донато е следващия оратор. Е, грация. Благодаря, господин министър. Аз имам един много конкретен въпрос по отношение на една от темите, на които ще обръщаме особено внимание през тези 6 месеца. Като се има предвид, че Харватия, както и Италия е средиземноморска страна, страна, която има дълго крайбрежие и доста острови, аз смятам, че много евространи, които имат острови, имат интерес към това да получат статус, особен статут, и, и това може да бъде ключов елемент за предоставяне, за, което може да бъде основа за по-различен режим в областта на държавната помощ в рамките на политиката по сближаване е много важно да се обърне внимание на статута на островите, защото знаем, че тези региони имат специфични особености, като, например, конкурентоспособност. Това са все въпроси, които до сега са оставали пренебрегнати. От, от името на Обединената левица Димитрис Пападимолис. Благодаря, господин министр, че сте тук сред нас. Вие представлявате Харватското председателство. Искам да ви приветствам с добре дошъл. Искам да ви попитам следното. Почти две години изминаха, откакто Европейската комисия изложи своето предложение за новата МФР. Съветът действа като една голяма спирачка. В Европейския парламент проведохме дискусии, изпратихме предложенията си, одобрихме предложението на комисията, но от година и половина, две почти, от съвета не идва никакво предложение. В края на финландското председателство беше направено предложение, което беше доста разочароващо. Никой не подкрепи това предложение в Европейския парламент и никой не го подкрепи в Европейската комисия. Когато говорим за кохезията по-специално, говорим за съкръщения, които са в допълнение към съкръщенията, предложени от Европейската комисия. <clears throat> Това въпросът ми към вас е, господин министре. Дали хрватското председателство ще предприеме инициатива, свързана с МФР, и дали планирате да предложите компромисно предложение, което да се доближава до предложението на Европейския парламент, особено когато говорим за кохезията и регионалната политика. Или Хрватското председателство ще е като някакво преходно председателство, което няма да направи нищо и ще прехвърли топката на германците. Въпросът ми е директен. Ще проявите ли амбиция? Планиране, Планирате ли да се справите с този въпрос по време на вашето председателство? Ако това е така и се надявам да е така, това ще е много добре и за Харватия, и за Европейския съюз като цяло, то вие ще трябва да предложите предложение, да предложите план, който да е по-амбициозен и който да отговаря на исканията на Европейския парламент, който е със законодател също така е, имаше време, в което Европейския парламент е приемал неприемливи решения с опряно дуло а, в главата си, но а, това вече не е така. Вече а, трябва да има обвързващи мерки по специфичните предложения. Не трябва нещата да остават само на хартия. Merci beaucoup pour благодаря за тези много ясни и ангажирани думи. И сега от името на ЕКАРЕ Анжелика Мозановска. Благодаря, господин председателю. Много добре Изговорихте името ми. Благодаря ви. Времето, времената са много важни за Харватия и за останалите държави членки. Четирите стълба дали могат да обхванат всички предизвикателства, които ни очакват. Можем да ускорим преговорите така, че финансовата перспектива да бъде ем, обсъдена възможно най-бързо не трябва да се протакат нещата, защото това ще се отрази върху казионната политика и там ще се ам, забави се, се е, целият програмен период. Имаме нужда за средства ам, не само Касионния фонд, но и, ам, и от фонда за регионално развитие. Много области ще бъдат засегнати, ако няма достатъчно средства. Какви са вашите намерения да сведете ам, забавянето до минимум? Заключенията на съвета през декември искам да спомена. Говорим за климатична неутралност. В тези заключения съвета споменава, че всички държави членки имат различна изходна позиция могат да изберат пътя по който да поемат. Какво ще направите, за да зачетете това, което е било решено през декември? По отношение на конкуренцията, също споменахте нещо. Европейската комисия има ни предложение. Ам, да се удвои финансирането за регионите, които са по-малко развити. Може би за селските региони могат да бъдат надградени субсидиите. Овена Плум. Привена План, благодаря господин председателю, благодаря ви господин министре. Добре дошъл в нашата комисия. Благодаря ви за вашето представяне. Желая ви много успех на вас и на вашето председателство. Вие ще играете много важна роля за бъдещето на Европа. Защо? Защото вие ще трябва да се занимаете с следващата МФР и да се занимаете с кохезионната политика, която според мен е важна и за вас, тъй като вие сте министър на регионалната политика, такъв съм била и аз и наистина много важни са бъдещите политики, свързани с кохезията. Такива политики са важни повече от всякога. те са, всички мерки са много важни и по Зеления пакт, и по всички предизвикателства. Затова трябва да се обединим. Аз Искам да спомена, че по време на румънското председателство ам, участвах в съвета по общи въпроси. Ясно е, че има много забавяния по някои програми. Ем, да, имате ли предвид преходни мерки за 2021 година и каква е вашата гледна точка? Какво смятате да направите в тази връзка? Merci beaucoup, Томислав euh, Сокол. Благодаря, Томислав Сокор. Благодаря, господин председателю. Уважаеми господин министр, искам да ви благодаря за това, че ни представихте хрватските приоритети. Вие представлявате правителството на Харватия. И съм гор, че само 6 години и половина след присъединяването си Харватия вече има възможност да председателства съвета на Европейския съюз. Има ясна позиция по кохезионната политика. Кохезионната политика не за ляга в центъра на дискусиите, но а, хърватското председателство като справедлив посредник ще се застъпи за постигане на една добра кохезионна политика. Трябва да се използва времето и средствата, които са отредени на кохезионната политика. Вие отговаряте за регионалното развитие и за ем, Европейския социален фонд. Вие знаете много, може би най-добре, ем, как се изпълняват ем, програмите по съответните, от съответните фондове. Тъй като сте наясно с тия неща, какви трябва да са бъдещите стъпки, които трябва да бъдат предприяти, за да се подобри цялостното изпълнение. В Карватия през последните години изпълнението е много успешно. Това може да бъде, разбира се, използвано като опит на европейско ниво и от другите държави членки, за да се увеличи нивото на изпълнение, да се е, постигне на кохезионна политика, която да представлява принципа на солидарност, който е застъпен в Европейския съюз. Е, Пекаринен, Следващият оратор има думата. Господин Пекаринен. Господин председател, господин министър, искам да ви приветствам с добре дошъл. много опит имате зад гърба си и ви желая всичко най-добро при изпълнен вашето задължение в рамките на председателството. И се надявам, че ще стигнем до добри резултати. Един въпрос. Ако погледнете назад, това, което се е случило в Европейския съюз през последните 10 години. Относно кохезионната политика. Идеята на тази политика е да намали разликите. Това е, е една от е, идеите. да се намалят разликите на, част от нас до ПВП в отделните региони и държави членки. Преди, нека да обърнем поглед към времето преди 10 години. Разликите между страните какви са били тогава и сега? Има ли ам, намаляване на различията между държавите членки? Дори в страните, в които се изпълнява кохезионната политика, е направен опит да се намалят различията. В някои държави членки доста успешно. Има региони около големите градове, които не са се развили така както трябва и не толкова добре. Та въпросът ми е, имате ли някакви очаквания? Какви процедури? могат да се създадат от вас, за да се намалят различията, не само между големите градове, ами различията между селските региони. В този смисъл кохезионната политика не е постигнала достатъчен успех. Какво е вашето мнение по този въпрос? Merci beaucoup, Alvaro Amaro. Muito obrigado. президент. Господин Амаро има думата. Благодаря ви. Господин министре, добре дошъл тук сред нас. Желая ви всичко най-добро. Желая ви успех по време на харватското председателство много внимателно слуша това, което казахте по четирите стълба, включени във вашите приоритети. Европа, която закриля, която влияе, която свързва и така нататък. Тази сутрин проведохме много интересен дебат с ресорния комисар. Ние отнесохме този въпрос и към комисаря. Направихме го и преди няколко месеца, разбира се. Слушахме изказването на комисаря. Много се говори за солидарността, за солидарността към парламента, към конкуренционната политика като цяло и солидарност към новите предизвикателства, пред които сме изправени. Когато говорим за свежи средства, Без такива средства на разположение ние само се заблуждаваме един друг. Смятам, че Харватия, наред с приоритетите, които сте си а, заложили, сте страна на кохезията. И имам един въпрос. Питам ви, следното. Не обърквате ли хората по този начин? Не го правете. Имаме отделни политически области. А, и за изпълнението на отделните мерки са необходими свежи средства нови средства. Европа, която се развива, това е първия стълб. Но трябва да говорим и за една справедлива Европа. И това означава няколко неща. Ако вземем предвид по-малко развитите страни, то тогава трябва да говорим за всички региони, независимо какво е нивото им на развитие. Има райони, които се развиват по-добре, други не. Но няма как да подпомогнем регионите, ако урежем средствата за това. Трябва ясно да си спре това послание към съвета, че не можем да урязваме средствата, тъй като кохезионната политика е много важна. В противен случай си говорим с политически послания, но не взимаме предвид традиционните политически области. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да пожелая на Харватска успех във връзка с поемането на председателството в много важен момент. Шесте месеца, които предстоят, ще имат определящо значение за формулирането на програмата Европейската публична политика през следващите години. Те трябва да ни доведат до постигането на сериозните цели, свързани и с климатичните изменения и вие носите огромна отговорност в формулирането на европейските политики. И имам един въпрос, който е близък до сърцето ми, тъй като съм курсиканец. Мнозина депутати тук се вълнуват от проблемите на островите. Казахте, че те са, че те са много важни, само че често установяваме, че островите са в страни остават страни от развитието. Това не е гледна точка, това е факт. Островите страдат от липса на финансиране и всички проистичащи от това проблеми. С ваши сънародници, като господин Пикова, създадахме една интергрупа, посветена на тези теми. Амбицията ни е по, през това полугодие да проведем конференция на тема острови и въпросът ми е ще помогне ли Хрватското председателство тази конференция да постигне успех и да ни даде възможност да формулираме важните и наде... важните надежди и очаквания във връзка с политиката за сближаване на Европейски съюз. Благодаря, Франсуа. Много въпроси бяха зададени. Аз мисля, че всички те а, са свързани с едно желание, което мога да резюмирам последния начин – ние ням, не знаем, че е, Харватска е страна приятел на сближаването. Знаем, че няма да бъде неутрално председателство, но ние очакваме едно председателство, което е, проявява силен ангажимент в съвета към проблемите на сближаването ние провеждаме много междуинституционални средства и аз се радвам, че Хрватското председателство проявява жив интерес. Предстоят много въпроси. Приключихме много важна част от регламента за общо приложимите разпоредби. Но в този е, решителен момент аз съм е, убеден, че им близостта на позициите между парламента и Хевратското председателство могат да създадат е, благоприятна основа, за да постигнем добри резултати. négociations sur le CFP, mais il est certain que le rôle de la présidence croate n'est pas euh, indifférent. Хрватското председателство не е безразлично и бихме искали вашето председателство да бъде възможно най-активно, за да можем да изградим една динамика, при която да продължим преговорите там, където те бяха прекъснати. Е, искаме бюджетът е, и регламента да бъдат подобрени. Оставям, давам ви думата сега за отговор на много от въпросите. Thank you, Chairman. Thank you to all благодаря на всички депутати за въпросите. Искам да кажа няколко думи за МФР. Ние сме наясно с това, че съвета разработи преговорната комисия и съветът призова преговорите да продължат с оглед на постигане на резултати. Знаем, че Шарл Мишел и съвета започна серия от двустранни срещи. Хрватската делегация беше сутринта на такава среща. Ние сме амбициозни и искам да кажа на всички депутати, които споменаха, например, госпожа Контан Скрел, че имаме амбиция по отношение на решението на съвета през декември Uh, Започнаха съответните двустранни среща и Хрватска под ръководство на господин Пленкович ще представи своите възгледи, но аз съм тук в качеството си на председател на съвета, за да представя приоритетите на председателството. Както казахте, Хрватска е, на Хрватска възгледите като приятел на сближаването са добре известни. Ще направим всичко, което е по силите ни, за да ускорим процеса. Ще имаме нужда от подкрепата на парламента по този път. Като председателство, както казах, приканваме парламента да участва на срещата посветена на социалното сближаване в Сагреб през март. И искаме да водим откровен диалог с парламента по всички въпроси. Що се отнася до въпросите на господин Бижу, ние ще подхождаме към проблемите на МФР възоснова на секторни регламенти. Също така господин Никлас Нинес подчерта, че чиновете на съвета призовават към лидерство. Ние като председателство полагаме усилия и ще продължим да полагаме усилия процесът да се ускори, но правото на инициатива по МФР е на Шарл Мишел. Имаше няколко въпроси зададени от госпожа Донато и от господин Алфонси за островите. Хрватия, както знаете, е страна, която има хиляда острова, 58 от тях са населени. И в съвета направихме така, че позицията на съвета за териториалното сътрудничество да отразява напълно спецификата на островите особено внимание ще се обърне, за да не се допусне дискриминационно отношение. Ние ще работим по териториална стратегия за островите. Също така ще се стремим към, иници... към постигане на инициативата Интелигентни острови. Италианските острови Корсик, островите Окни бяха посетени от мен. Това е островите Окни в Великобритания получиха инвестиции от, разли, от, различ, от три различни финансови източника. Те използваха средствата добре и там е концентриран най-големият процентно съотношение брой гласове за оставане. Там се създадох, създаде Европейски морски център. На островите насърчиха използването на електромобили, също така инициативи за акумулаторите и батериите и а, разработиха и възобновяеми енергийни източници. Господин Фонси също така повдигна въпроса за свързаността и казахте, че вие работихте с господин Пицола за конференцията. Надявам се, че ще можем да подкрепим такава конференция. Островите са важни за Харватия и нашето председателство. Що се отнася до казаното от госпожа Пламп за бъдещето на Европа и евентуално забавяне, ще положим максимални усилия процеса да се ускори. В сътрудничество с Европейския парламент надявам се, че Средствата ще бъдат предоставени на време. С отнася до бъдещето на Европа, това е ключов процес в преговорите с гражданите на Европа. Всички основни заинтересовани лица, съвет, парламент и комисия трябва да бъдат представени. Темите, трябва да бъдат представени на хората и да потърсим тяхното мнение. Също така да обмислим мерките си срещу популистките антиевропейски движения, чиято цел е дестабилизация на Европейския съюз. Сега към господин Сокол за изпълнението в Харватска, нашия опит и какво можем да предложим възоснова на опита ни, трябва да кажа, че това е първи, това, са, това е първият финансов фонд. Е, ние започнахме с 9% средства, сега стигнахме 83% изплатихме 3,3 е, милиарда вече са изплатени и възнамеряваме да използваме цялата е, сума и 100% тази година. Какви са новите идеи, особено по отношение на връзката МЕФ, Европейския социален фонд и Европейския фонд? фонд за регионално развитие. Те трябва да бъдат взаимно свързани. Изграждам. Имаме един фонд за изграждане и един фонд за политики. Те трябва да си взаимодействат. Имаме добри примери в Хрватска, къде, в Хрватия, където инвестирахме 150 милиона за заето за 6000 жени в селски региони. Изградихме много центрове за подпомагане на тези маргинализирани групи. Тази взаимна връзка ще намери отражение в архитектурата на бъдещите програми в Харватия. Във връзка с, с казаното от господин Пекаринен и разликата между различните региони, ние отделихме пет по-источни общини. Там развитието е 32-33% от средното за Европейския съюз основният град Загреб е 108%, така че имаме доста сериозни проблеми в Харватска и имаме, разработихме проекта Славония, Барния, в който бяха инвестирани към 2 милиарда. Вниманието ни беше насочени към тези райони. Островите и Славония, крайбрежната зона, по-конкретно Далматия. Далматия. Най-големият най-големия процент емигранти от страната идват от тези региони. И това е един от проектите, ръководен от правителството. И той е много добър пример е, за това как е, да се работи и ще го представяме като пример. Господин Марас посочи, че подкрепя стълбовете и солидарността. Е, говори, той говори за лидерството, за това как да се привлекат повече инвестиции в Харватия. засилваме елемента териториално сътрудничество за намаляване на тези, замаляване на различията. И сега в заключение на този кръг въпроси трябва да кажа, че правото на инициатива в тази преговорна котия и МФР е в ръцете на господин Шарл Мишел. Харватия е много амбициозна – ние искаме да придвижим колкото може по-бързо досиетата, свързани с политиката за сближаване и досието МФР е и си даваме сметка, че партньорството ни с Европейския парламент е много важен залог за постигане на успех. Председателят благодаря. Господин Павич, господин министър, искам да ви уверя, че нашата комисия и Европейския парламент ще ви подкрепят както и по отношение на политиката на сближаване, така и по отношение на борбата за по-добър бюджет. Приветстваме вашето решение за организиране на неформален съвет за кохезията. Чудесна новина. Това не е нещо, което беше организирано от финландското председателство и се надявам, че това ще бъде тема на едно чудесно сътрудничество между нас. Пожелавам ви пълен успех на председателството и ви благодаря още един път за тази размяна на мнение. Благодаря много. Bien. <laughs> bien, bien, bien. Je remercie aux uns et aux autres de quitter la... Благодаря ви, колеги, за това, че ще напуснете тихо залата, ако няма да участвате в заседанието ни от тук нататък. Благодаря ви предварително. Bien. Comment on dit en anglais pour vous quitter la salle Could you leave the room? Yes, we all left. Could you leave the room in silence, please? Председателят повтаря на английски молбата си напускащите залата да го направят по-тихо. Très bien. Ils sont partis, mais les meilleurs sont restés. <laughs> Bien, nous avons le plaisir d'accueillir maintenant и така, напуснаха някои, но по-добрите останаха. И сега имам удоволствието да приветстваме сред нас господин Рико Роси, заместник-председател на конференцията на периферните морски региони и президент на регион Тоскана, един красив италиански регион, в конференцията на периферните морски региони той се занимава с идеята за сближаването. Тема много важна за нашата комисия, за регионалната политика И ние работим от дълго време с КПМР, наистина откакто съществува тази политика. Конференцията беше създадена преди а, първия Европейски парламент а, през 1979 година. Затова експертните знания в конференцията са много важни за нашата комисия по регионалните въпроси. Ние много голяма част от работата си стъпваме на постиженията на конференцията на преферните морски региони. Но КПМР е не случайно организация, която обхваща морските региони. Не е достатъчно често го повтаряме. Морските региони имат изключително важна роля и то все по-важна роля с оглед на новите цели, които си поставяме. Европа е един от най- раз, покъсаните континенти в света имаме много тясна специфика в различните микрорегиони и новите предизвикателства на климатичната политика поставят тази специфика в още по-голяма светлина. И тук солидарността е изключително важна, но има и трудности. Трудности свързани с изолацията, свързани с а, а, понякога откъсването в цифрово отношение на преферните региони. Много важна тема. И а, тази сутрин а, комисаря Ферера, която беше сред нас, каза, че нейната цел е да има много добра и ясно определена политика в регионално отношение в Европа, политика в регионално отношение, която е съобразена с спецификите на различните места. Това е и целта на нашата комисия тук в Европейския парламент. В конференцията има 6 подкомисии в различните подрегиони, включително Балканите, Черно море и а, отделно и островите. Няма да се разпростирам повече. За нас е изключително удоволствие да ви приветстваме сред вас и да чуем вашето изложение за предизвикателствата на политиката регионалната политика от гледна точка на КПМР, но тук също така ще приветствам и нашата а, колега Елени Мариано, генерален, директор, генерален секретар на конференцията на периферните морски региони. Заповядайте. Благодаря. Добро, добър ден на всички. Благодаря на председателя и на вашата комисия за това, че поканихте конференцията на периферните морски региони да се изкаже тук. Ние съществуваме от 1973 година, представляваме 25 страни. И както казахте, господин председател, целта е да се осигури глас за периферните региони, да се насърчава сближаването в тези региони. Както чухме, Европейския съвет скоро ще се събере, за да обсъжда многодишната финансова рамка – като КПМР не можем да не сме разтревожени по две причини. Първо, съкръщаването на полит... в политиката за сближаване в съответствие с текста, предложен от комисията. Те бяха задълбочени. Този сценарий води до намаляване на средствата в много държави членки в сравнение с сегашното финансиране, както се е вижда и на тази карта има само две страни Гърция и Италия, които са сред страните, в които средствата се увеличават, но само заради това, че някои региони в тези страни преминаха към, към друга категория заради съкръщаването на БВП. Ние Бихме искали да няма съкръщение в кохезионната политика. Не сме чули обаче успокоителни думи. Също така ние смятаме, че има нужда от амбициозно финансиране за политиката за сближаване и във връзка с Зеления пакт. Политиката на сближаване е основният инструмент за инвестиции с който разполага комисията, за, за да реализира целите на Зеления пакт. Ние не, не виждаме, ние не смятаме, че а, има разрив между зеления курс и а, политиката на сближаването. Вторият, втората причина, поради която сме разтревожени, е свързан с, с сроковете и темповете на преговорите. Дори и в случай на споразумение в съвета и между съвета и парламента има опасност програмата, която започва през януари 2021 година, да започне с неодобрени средства. Това ще доведе до невъзможност за разходи, които са изключително важни за регионалната политика. За много економически и социални субекти, частни и публични субекти. Много региони, в това число и в моя, структурните фондове са много важен процент от инвестициите. КПМР би тревога и по закъсненията и призовава парламента да ни помогне в обръщането на внимание. Също така има нужда от мярка, която да дава възможност програмите да започнат да правят разходи от първия ден, дори и в хипотеза, в която преговорите се забавят. Също така напомних ключовата роля на политиката за сближаване в политиката за противодействие на климатичните изменения. Както смятаме, че включването на фонда по като съвместно управление би било положително. Трябва да се реализира този аспект с участие на самите региони в процеса на програмиране. Също така при изразходването на средствата, за да бъдат тези разходи ефективни. Друг повод за тревога е факта, че централните правителства имат свобода да взимат решение за това, кои райони ще получат средства. Има опасност някои региони да бъдат ощетени. Надяваме се парламента да се намеси. Комисията възнамерява да, пред, да предвиди допълнителни или свежи средства за фонда за справедлив преход – 7,5 милиарда е вътре в този бюджет и съответно не, не са допълнителни средства. Това означава, че ще се съкратят, ще се вземат средства от кохезионната политика. Според нас е необходимо да има амбициозен бюджет. Създаването на нов фонд не може да бъде претекст за съкръщаване на политиката за сближаване в МФР. Тук не говорим за политически цели, които са в конкуренция. Е, конкурен... Политиката за конференция, фонда за е, соци... фондовете за социално развитие и за справедливия процес са взаимно свързани и това а, трябва да намери отражение в регламента за периода след 2020 година. Благодарени сме. Благодарни сме на парламента за вниманието, което обърна на макроекономическата обвързаност. Това не бива да ни тегли назад. Защо трябва региони да плащат заради економическите решения на централната власт? По този начин се наказват бенефициенти, които нямат никакво отношение към фискалната дисциплина и националния бюджет. Обедени сме, че първата стъпка към подсилване на политиката за сближаване е като първия стълб на реформирана политика в интерес на развитието е, трябва да се състои в е, изключване на регионалната политика от пакта за стабилност и растеж. По този начин ще се осигури повече гъвкавост на много държави членки и може да осигури повече инвестиции. Като президент на Тоскана не мога да не се спра на териториалната и регионалната специфика – е, трябва да се предвиди специална роля на регионите, на планинските, на е, островните региони. Някои от тях са е, рядко населени, някои от тях са изоставени. Те имат а, а, природна демографска специфика, която предполага и специфи, специфично внимание. А, Към всички особености се, до, се добавя а, и липсата на инвестиции. Le cosiddette aree interne. Io chiedo che questo punto venga confermato e chiedo a tutti voi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 Говорихте по различни въпроси, по-конкретно въпроса за макроекономическите условия. Позицията на парламента не е догматична или идеологическа. а позиция, която предполага справедлив подход и слушахме, чухме, че председателите на региони споделят, че има несправедливо, несправедливо отношение към тях, несправедливо разпределение на средствата. И държавите членки не спазват бюджетна дисциплина и заради това регионите биват ощетени. Искам да ви уверя, че от гледна точка на парламента и нашата комисия, ние разполагаме с пълен мандат да а, гласуваме в пленарна зала. И в пленарната сесия отхвърли макроекономическата обвързаност и в хода на преговорите ще положим усилия тази обвързаност да не намери място в регламента. Ако искате да допълните, заповядайте. Генералният секретар на КПМР иска да допълни. Да, реших, че може би е по-подходящо да приключим с изложенията в началото. Поздравявам парламента не само за това, което вие казахте за обвързаностите и това как а, действително сте преценили, че не е подходящо, че не е свързано с кохезионната политика като такава, но и по много други въпроси, много важни, които бяха постигнати, постижения на тази комисия като със законодател. Ние изключително силно настоявахме на принципа на партньорството и във всичките е, регламенти съветът реши, че партньорствата с регионалните власти няма да са задължителни. Това ще зависи от държавите членки. Те трябва да преценят дали това е подходящо или не за регионите. Но а, считам, че ако тук в парламента говорим за това или някъде друга да говорим за това, че а, искаме гражданите да проследяват това, което се прави, разбират какво се случва, то тогава е необходимо регионите да бъдат в сърцевината на тази регионална политика и да бъдат включени на съвсем ранен етап в дебата, в концептуализацията на политиката. Така че фактът, че сме в края на преговорния процес е важно това партньорство да бъде задължително за всички. Това би било а, огромен напредък, а, постижение. И считам, че е важно да се каже. Друг един елемент, който исках да повдигна тук е териториалното сътрудничество и интерек. Отново, по отношение на това, какво постига интерек. Много депутати участваха в дебата с комисията, подкрепиха интерек защото Интерек свързва хората и се надявам, че Nokia няма да ни се разсърдят, че използваме те, тяхното мото, но наистина е важно да свържем всички с а, този механизъм, включително тези, които ще са извън Европейския съюз, Обединеното кралство в края на месеца или когато в крайна сметка се осъществи Брексит. Много е важно да сме свързани един от елементите, който а, подкрепяхме и бяхме подкрепени от парламента, от вас е именно сътрудничеството трансграничното сътрудничество и морските региони са също така важни. Елемент, който беше изведен от текста. И така, ние обсъдихме с парламента и господин Ремонт реши, че явно не така ще се върви напред и това в крайна сметка беше поправено. Виждате картата на екраните си. Нашата задача е да потърсим тези а, елементи, които работят в регионите и да ви предоставим изследвания, анализи, за да ги използвате вие. Направихме го за Интерек, направихме го за финансовото предложение на финансовото председателство и ще продължим да го а, правим по всички тези важни въпроси за Европейския парламент. Други един момент, който, по който все още се преговаря, защото вашата комисия играе изключително важна роля, е регионалните тематични концентрации. Предложението, което ще излезне е, че е, концентрациите да бъдат на национално, а не на регионално нище. И в този случай ние напълно забравяме за идеята за кохезионната политика, която стъпва на регионите. Отново нещо, което трябва да дойде централно в преговорите, които вие ще продължите като са законодател и затова исках да привлека вниманието ви към въпроса. И не на последно място, беше споменато не веднъж, заедно и с комисарката по-рано, островите. Не съм убедена, че получихме отговор. Харватското председателство също каза, че ще върши нещо в областта на островите. Ние също така чухме за неформалния съвет и така нататък, но трябва да помислим как може идеята, ролята на островите да бъде въведена по-засилено в разговорите и в темите. С колегите също така работим в една работна група, вече три мандата и е, така виждаме, че островите имат предизвикателства и възможности, но на тях също трябва да се обърне внимание. И наистина там трябва да поставим а, акцент и да обърнем вниманието към тези специфични територии, специфични области, които са изрично понати в а, договора в крайна сметка тук става въпрос за договора и ние трябва да направим така, че всичко това да бъде отразено в законодателния пакет. Искам също така да се обърна към комисията. Знам, че тук има представители и вчера говорихме за това. Имаме специфично съобщение т.е. нямаме специфично съобщение за а, островите. Има всякакви други съобщения за градските, за селските райони и така нататък, но а, островите са нещо изключително специфично и е много важно а, по някакъв начин да бъде обхваната тази тематика и е добре това да се включи в следващите преговори и в следващия етап от а, преговорите. Спирам до тук и определено можем да продължим дебата веднага, щом пожелаете. Благодаря. Сега започва дискусията. Колегата Коцолини има думата. Съвсем кратко, за да те поздравя и да и изразя задоволство от присъствието. Мисля, че можем да направим един, една равносметка това е посланието, което искам да предадем. Има нужда от мобилизация. Няма нужда само от среща между нас тук в институциите. Очевидно е, че има огромна разлика между предизвикателствата пред нас и ресурсите, с които ни се предоставят и капацитета да се предприемат мерки за посрещане на тези предизвикателства. Това, това беше казано много ясно днес. Първо от, от комисаря Ферейра, след това от хърватското председателство. Много е важно политиката на сближаване да, да се регламентира от специални нормативни актове. В противен случай ние оставяме без ръце. След две, два дена дискусии е очевидно, че ние имаме нужда от нов бюджет, нови регламенти и говорим за 1%, 1,08% и заедно с това обсъждаме нови форми на екологично облагане – Тръмп наскоро, съвсем, съвсем преди малко се изказа в Давос, създава се огромен проблем. Откъде да намерим средства, за да реализираме европейска политика, която да даде възможност да реализираме тези политики. И имаме нужда от мобилизация която не се състои само в институционален диалог. В тази мобилизация трябва да участват регионални власти, граждани, социални. В противен случай, ако си, ако си говорим само тук между нас, и няма да успеем. Говорим си прекрасни думи, но тези думи нямат връзка с фактите. Стефан. Благодаря, Стефан Бижу. Благодаря, господин председател. Благодаря и на двама ви. Благодаря ви, че сте сред нас тук днес. Всеки един от вас знае колко е, важна е, е работата, която вие извършвате. Ще говоря за смисъла, смисъла, който ние влагаме и смисъла на е, който ние влагаме. Е, конференция на периферните морски региони. Периферни. Е, и ние в договор за функциониране на Европейския съюз имаме член 349, където а, също се говори за най-отдалечените региони. Отново за периферията става въпрос. Наистина, а, нашите предизвикателства и контекста, в който се намираме, из... изисква от нас да си зададем въпрос върху тази дума периферни. Всъщност това, което е заложено тук е бъдещето на човешкия род и за това не можем да приемем всичко това да бъде в периферията. Всичко това трябва да е в центъра за нас, за нашите деца, за бъдещето. Нещо изключително важно, защото а, тази а, дума и друг а, смисъл има. Когато говорим за океаните, а, ние трябва да ам, развием начина по който разглеждаме нещата. Вие показахте една карта с океаните и а, на юг и на а, север и на запад и на юг и на изток, ние виждаме, че всички тези океани се съединяват. Те са едно. И нашите острови са именно такива точки, на предна линия, където наистина ще се извърши борбата с всички тези предизвикателства, свързани с климата. Те са начина по който можем да действаме. Вие имате право да ни накарате да реагираме. Наистина и горите в Амазония се наричат белите дробове на Земята, но океаните а, също са много а, важни и наистина трябва да реагираме в това отношение. Трябва нашите действия по отношение на зеления курс да имат много сериозно а, океанско островно измерение. И пред няколко седмици в Монпелие беше казано, че океанът е една а, общо благо за човечеството и трябва да мобилизираме цялата си енергия, за да го защитим. И още веднъж искам да кажа, че думите имат понякога различен смисъл и ние имаме нужда от вашите експертни знания. Благодаря, че протягате ръка и с радост смятам, че ще говорим заедно, ще работим заедно, защото да сме в кохезия, да се сближим, означава да действаме заедно и по този начин ще намерим решенията на предизвикателствата, които, пред които сме а, изправени и смятам, че мога да споделя вашия оптимизъм а, и ние ще постигнем а, нужното, за да а, докажем, че нашите острови наистина са ключа към решението. Благодаря много а, на колегата, който а, наистина внася добър смисъл а, и а, във връзка с интергрупата, свързана с а, островите обхваща всичко това. Всичко, което ти повдигна, са много важни въпроси. И това е политика, която трябва да се приложи максимално скоро. А сега давам думата на колегата Гутайер. Благодаря, господин председател. Благодаря и на КПМР, че се присъединиха към нас. Аз идвам от остров Гозо, е, Затова ценя, дума, ценя думата периферни морски региони. Работи в тясно сътрудничество Малта и Гозо и знам колко е, важни са вашите думи за намаляване на разликите в е, стандартите на периферните региони. Наскоро, минали октомври, прочетох изказванията на конференцията ви в Палермо изподелям вашата загриженост за това бъдещите политики на Европейския съюз да бъдат съобразени с разнообразието на територията и също така с цел постигане на балансирана економика, що се отнася до въглерода в, до 2300 година. Наистина всичко това трябва да се разглежда не само като предизвикателство, но и като възможност. Това е причината, поради която Бих се съгласила с колегите, че дори и а, островите, дори най-малките, са много важна част от сценария и трябва да се подчертае силно, че е необходимо а, да се подпомогнат островите да имат един балансиран и а, справедлив преход. Дори да говорим за а, екологичен преход. Европейската политика за конкурентоспособността. По какъв начин бихте действали, за да позволите на економиките на по-малките държави и по-малките острови да настигнат останалите? Благодаря ви за работата за периферните региони и се радвам, че ще продължим заедно от тук нататък. Изабел Карболис има думата. конференцията на периферните морски региони. Благодаря ви, че сте сред нас. Благодаря ви, че подпомагате постигането на по-добро сближаване благодарение на публично ни, ни организационни пар, партньорства. Приветстваме работата ви и, и приветстваме работата на доктор Вашко Колдайдо. неговата работа в КПМР от 2011 започна с различните групи, които работеха за кохезионната политика и в периода 2014-2021 тази група. Беше един форум, в който КПМР можеше да обсъжда различните цели и дейности в областта на политиката по сближаване. За периода след 2020 и 2020 година групата иска доста средства и намаляване на административната тежест. Има много амбициозни предложения и очитайки всичко това, как може КПМР да ни помогне в почивен постигането на тези цели? Също така, как могат да, да се осъществят тези намаления в финансово отношение, предложени от Европейската комисия и подкрепени от Европейския съвет? А, и също така, как можете да ни по, помогнете, за да повлияем на дискусиите по отношение на различните решения за вашата организация. Сега ще се изкажа на италиански. Благодаря на президента Роси за присъствието му и за това, че представи дейността на това много важно сдружение, което обединява милиони европейски граждани. Аз споделям тона на насочеността и съдържанието на неговите думи и искам да кажа, че в този парламент споделяме и това от страна на всички политически сили тревогата, свързана с предвиденото съкръщаване на средствата за кохезионната политика. Новия фонд ще предложен от Урсула фон ден Лайен, Фонда за справедлив преход, е фонд, който е който не е много голям. Става дума за 7,5 милиарда. За Италия този фонд ще отпусне към 748 милиона. И оказва се обаче, че новата многодишна финансова рамка предвижда, не предвижда допълнителни средства. А, сегашните предвидени средства ще бъдат недостатъчни. Аз мисля, че ние имаме нужда от нова рамка в съответствие с член 311 от договора, който предвижда Европейския съюз трябва да финансира своите дейности не само с носка на държавите членки, а с така наречените собствени средства. И ако искаме да, ре, да реализираме Зеления пакт, ако искаме да се реализира социалния стълб, който е много важен за нашите граждани, ако искаме да има сближаване между регионите, трябва да е, направим реформа в собствените средства и да направим връзка между новите политически цели и новите приходи. Е, данък върху е, въглерода, върху цифровизацията и други. И моят въпрос е как смятате, че може да се подсили а, фонда за справедлив преход. Благодаря. Въпросите са многобройни. Дебатът е много богат и съдържателен. Много от зададените въпроси са насочени към нас, защото ние сме законодатели, са законодатели, играем своята роля в преговорите с съвета. Също така поискахме текст от комисията за фонда за справедлив преход. Очакваме анализ на този регламент и се надявам в резултат на законодателния процес ще имаме още по-справедлив фонд за справедлив преход – ето, това е целта, която си поставяме. Много въпроси бяха поставени. Благодаря на Елени и Марино за това, че подчерта факта, че принципа за партньорство, който е особено важен и който съветът искаше да постави под въпрос началото на преговорите, успяхме на този етап – да го запасим. В Интерек възниква този проблем, който аз познавам добре, защото той се отнася и до неотдалечените региони. Има проблем с островите днес в Интерек. И тук имаме принцип – докато, докато не се договори всичко, не, не се договаря нищо. Ние ще продължим разговорите с, с докладчиците Паскал Римон и съдокладчиците и ще излезем от преговорите с Интерек или поне това е моето искане. Въпросът с островите да бъде решен е, и, и да бъде решен по много точен начин, защото да не оставяме нещата на тълкуването на комисията, защото тогава могат е, да възникнат проблеми. Давам думата на Франсуа. Алфонс, Франсуа Алфонса. Има наистина и физически прилики, но а, бих казал и исторически и други. И за това искам да поздравя председателството на председателя Роси, защото, както каза и а, нашия председател, има наистина важни моменти, в които трябва да се реагира. И имаме нужда от регионите, когато трябва малко а, политическа тежест зад предложенията. И смятам, че нашите интереси са едни и същи, но не винаги е, са е, толкова много е, поводите за сътрудничество, отколкото им, колкото имаме нужда. Трябва да направим повече срещи, повече поводи за а, съвместна работа, за да може регионите да са по-видими, по-влиятелни и по този начин да се подпомогнем един друг. Мисля, че има методи, които могат да се въведат а, с многодишната годишната финансова рамка. Извинявайте, с помощта на КПМР, за да може тази важност да, да бъде въведена и в работата на нашите региони. Благодаря и сега ви давам думата. Grazie, eh, grazie a tutti. Veramente un dibattito. Действително, дебат на много високо ниво, съдържателен, насочен към конкретни въпроси. Като гражданин и като представител на институциите чух, че, парламент, че пред парламента комисаря Фонден Лайен Лайн пое ангажимент, ангажимент към екологичен преход, аз видях възможност за сближаване между Европа и гражданите. Това е пътя. Трябва да се върви по пътя на устойчивостта и по този път, която, път, който е много важен, за да се запазят условията за съществуване на планетата на хората, мисля, че Европа постигна нещо много важно, защото гражданите смятат, че в, на национално ниво не могат да се решат екологичните проблеми. И заедно с това има множество е, притеснения за отпуснатите средства. Е, средствата са по-малко в сравнение с предишния програмен период. Има опасност е, направената крачка напред да се превърне в две назад. Аз аз приемам призива, който беше отправен и от нас, да има достатъчно ресурси за екологичния преход. Тази мобилизация, даже и заедно с парламента трябва да стане конкретна, ефективна и през следващите месеци ще се решат много неща. Необходимо е да се приемат някои цели. Днес аз споменах хипотезата и с това отговарям на колегата Гламини. Хипотезата да се приемат индикаторите, предложени от групата Монти, които са пред, предложения, чиято цел не е да се бръкне в джобовете на гражданите. Европа трябва да разполага с собствени средства, за да ги използва тогава, когато е необходимо. Що се отнася до справедливия преход, аз мисля, че тук се подценява един аспект. И не става дума за конкретни ситуации, например добивната промишленост, а цели сектори. В моя сектор възниква темата за промяна на целия на цялата автомобилостроителна промишленост и преминаването към производство на електромобили. Ако не осъществим този преход към съвременна, модерна промишленост, всяка, това въжи за всеки сектор. Е, данъкът върху пластмасите в Италия доведе до решение за прехвърляне. И това е незначителен данък, така че трябва да бъдем много внимателни. Трябва да има справедлив преход и да гарантираме на работниците възможността да се прехвърлят от работно място на работно място. Планове, големи инвестиции, в противен случай възраждането на положителното отношение към Европа и прехода към, е, към зелена, прехода към зелена економика има опасност да отслабне и да изчезне. Аз споделям и споделям казаното за периферните, за изолация, за изолираността на, на островите вътрешните региони са са с, имат гори. Те поглъщат въглероден двуокис. Морето поглъща въглероден двуокис. Връзките, които могат направени между два региона, които са близки, е, Курсиканския диалект е, съдържа много думи от е, тосканския диалог и в миналото е имало много тесни връзки между моя регион и островите. И в тази част на морето, което е, се, се, което се нарича е, регион на, е, на на черупчестите всъщност се превръща в острови от пластмаса. Ние искаме тези резерви, които се представляват от горските региони, от вътрешните региони, да запазят а, своя характер, за да могат хората да живеят в тези региони и да се промени тенденцията към концентрация. Убедени сме, че има нужда от засилване на сътрудничеството Интерек, за да постигнем очакваните резултати. Сега, накрая, едно лично мнение за конкурентоспособността. Аз съм убеден, че има нужда да има различна обвързаност, а не макроекономическата обвързаност. И обвързаността трябва да бъде свързана с планове за е, за реализация в е, региони, национално ниво на е, въглеродната неутралност. Има нужда от повече европейски средства, но това може да стане само ако има конкретни планове. Според мен това би било справедливо и конкуренцията между различните фондове, според мен, може да доведе до екологична конкуренция, която е различна от економическите механизми на пазара. Ето това е, което исках да кажа. Благодаря ви за възможността, която ни дадахте да говорим, но ви благодаря и за стимула, който ни дадахте, защото очевидно вярвате в силата на местните организации. Европа, която се основава твърде много на междуправителствения подход, би трябвало да премине по-скоро скоро към Европа, в която има повече сближаване и повече близост между отделните региони. Благодаря много, господин председател. Колегата Франсуа Фонсин каза, че имаме необходимост от вас. Нуждаем се а, силно от вас като председател на конференцията. Важно е това за бъдещето на гражданите на Европейския съюз и следващите месеци са много важни. Следващите 6 месеца ще определят начина по който ще се развият нещата в следващите 10 години. Ето защо нашето сътрудничество е много важно и е важно сега през 2020 да се организираме и да кажем как ще действаме. Ето защо вашите гледаща са изключително важни. Благодаря ви много. Nous arrivons au terme de notre réunion. Comme vous le savez. И така, колеги, както знаете, нашето заседание на координаторите бе проведено и тази сутрин. Реши, взехме редица решения, за които ще ви уведомим по имейл. Всъщност, вие вече сте получили това съобщение и решихме да публикуваме и пресъобщение за единодушието на координаторите тази сутрин. Ще намерите всичко това в интернет, в вашата почта. Разни точка разни. Нямаше повдигнати въпроси. Следващото заседание е на 19 февруари в 15 часа до 18.30 и на 20 февруари от 9 до 12.30. Благодаря на всички в залата.